ефикасното действие на управляващите органи на Европейският орган по труда. Надявам се, че националността на директорите също ще окаже нужното влияние. Ние трябва да пристъпим към процес на подбор на кандидати за най-високите постове и тази процедура трябва да бъде прозрачна, да не се създават никакви впечатления, че става дума за протекционизъм на вътрешния пазар. Всичко това е важно за имиджа на Европейския съюз. Председателката благодари на оратора. Господин Мария си последният оратор по процедурата спонтанни изказвания. Европейският съюз следва да подкрепя усилията за минимална работна заплата в Европа минимален размер на обещетенията за безработица. Някакъв минимум, който да разглежда нарушенията на законодателството в държавите членки. Един ярък пример е нарушаването на директива 19 от 99 година. Вместо да се справим с проблема на хилядите учители, които са заместващи в Гърция. Те са заложници на системата и те ни казват, че е необходимо да се създаде Европейски орган по труда. Но това е нов бюрократичен орган, който представлява опит за отнемане на отговорностите от държавите членки. Нека да разгледаме ежедневните нарушения. Именно там трябва да работим, в тази област. Госпожо Тайсен, имате думата. Условията са малко осложни, но ви давам думата за приключване на този дебат. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, както казах, предложението за създаване на Европейския орган по труда е последния законодателен акт, който приемаме в областта на свободната мобилност. самото начало знаех, че е, това няма да бъде най-лесната тема, по която ще работим. И за това е, се радвам, че е, след е, директивата за командированите работници и разделението, което имаше при нея, вие гласувахте сега за тази директива. По този начин ние признаваме съществуването на стълба на социалните права в трансграничен аспект. За съжаление, за законодателите не успяха да се договорят за общи правила за координиране на социалните права това, което ще приемете в четвъртък на а, първо четене, ще постави основите за по-нататъчната работа след европейските избори. Милион, за милиони граждани мобилността е ежедневие, възможност, а, а понякога и а, а, просто необходимост за справяне с живота. Свободното движение на работници е, и хора винаги е бил основополагащ принцип на Европейския съюз и днес този принцип е, става все по-приложим. Економиките, пазарите на труда на държавите членки стават все по-взаимосвързани Улесняването на свободното движение, като същевременно се гарантира справедливото прилагане на европейските права, това са основните принципи, на които залегна моето предложение за трудова мобилност. Тези водещи принципи ни помогнаха да направим законодателни реформи, които да бъдат подкрепени от север, изток, запад и юг. В този дух е и регламента за създаване на Европейския орган по труда. Призовавам да го подкрепите. И накрая, господин. Благодаря, госпожо председател. Беше казано доста за важността на Европейския орган по труда. Много колеги вече са в залата и се надявам, че няма да пропуснат приключването на това разискване. Благодаря ви за вниманието. Онези от вас, които ни бяха в началото, бих искал да ви кажа, че днес е един много добър ден, тъй като създаваме Европейския орган по труда. По този начин ние предприемаме важна стъпка към осъществяването на справедлив и социален пазар на труда в Европейския съюз. Свободното движение на работниците да се гарантира и да има справедлива мобилност правата на работниците а, са защитени. А, няма място за фалшиво самонаемане а, или социален дъмпинг. За всичко това е необходимо да има добро прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на мобилността на работниците. Затова този орган ще започне да работи в тази насока много скоро. Това е голямо постижение на пазара. Той показва, това показва, че ние се вслушваме в притесненията на гражданите и достигаме до бързи решения. Отново искам да благодаря на Европейската комисия, на комисария Тайсен, на румънското председателство, на всички колеги, които работиха много добре, много ефикасно, за да постигнем този резултат. Разчитам на всички аз, вас че ще запазите тази ваша ангажираност, за да можем да постигнем успех и в бъдеще. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря. С това приключихме разискването по тази тема. Гласуването ще бъде след малко. Добър ден. А, преди да пристъпим към гласуването, позволете ми да кажа няколко думи. Искам да приветствам с добре дошла Грета Тунберг. Тя е специален гост, горе на трибуната за посетители и няма нужда тя да бъде представена, защото тя е млада европейка от Швеция, която със своята лична история, със своята смелост, идеи и яснота се превърна в символ на борбата срещу климатичните изменения, като се приема, има предвид колко неотложен е този въпрос – Грета Тунберг. Грета Тунберг кара нас, законодателите, както и, и предприятелите, гражданите, да отвоим усилията си предвид на климатичната криза. Европейския парламент по време на настоящия мандат показа, че в голяма степен споделяме нейната амбиция в тази насока. По време на този мандат Европейския съюз тръгна по път, който е необратим за опазване на природата и климатичните изменения. Освен това, ние предприехме мерки, свързани с схемата за търговия с емисии. емисии. Ние винаги сме настоявали да се спазват на изискванията за устойчивост. Освен това, ние бързо ратифицирахме Парижкото споразумение и отбелязахме това в същата тази зала в присъствието на генералния секретар на ООН. Но всички трябва да направим много повече национално, на местно ниво, на европейско ниво, ако искаме да не допуснем увеличаване на температурата над 1,5 градуса. Следващият мандат ще бъде изключително важен в това отношение. Тя ще представи своите виждания в комисията ЕНВИ в 2 часа днес след обед. Всички депутати могат да участват в нея. Мисля, че можем да повторим това топло посрещане, което и оказахме. Господин Пруст поиска да вземе думата. Господин председател, уважаеми колеги, вчера с свито сърце католиците, гражданите на Париж, на цяла Франция видяха как беше охватната от пламъци Дама и се надявам, че може да изразим своята тъга от това катастрофално явление. Голяма част от това културно наследство на Франция и Европа беше разрушено. Ние сякаш също горяхме заедно с Нотърдам. Цяла нощ се борих пожарникарите за овладяване на пожара, за да остане тази катедрала. Ние ще възстановим катедралата. Искам да благодаря на вас всички колеги, които изразиха своята солидарност, защото когато се засяга нашето културно наследство, това означава, че се засяга цяла Европа. Всеки човек е, може да даде е, своят е, дан. Ние ще го направим, като възстановим този символ. Благодаря ви за вниманието. Господин Кавада има думата. Благодаря, господин председател. И бих искала да добавя нещо. Ще ви отнема само 15 минути. През 1863 година, когато започва изграждането, има специализирани работници, които идват не само от Франция, от цяла Европа, е, германци, испанци, италианци, всички те са участвали в изграждането на този културен паметник. Това е един голям европейски проект. Но не това е, което искам да ви кажа. Господин председател, вие ме определихте за председател на етичната комисия, заедно с редица мои колеги. По, този, по време на този мандат ни беше оказван натиск от лобито, което се е вкоренило в нашата институция. По време на гласувата за правото, авторското право, мисля, че не реагирахме добре. Има силно влияние на лобито в нашата институция. Що се отнася до Европейския парламент, ние не направихме нищо. Искам следващия парламент да се подсилят правилата, които да стопират лобито, преди те да окажат силно влияние върху текстовете преди влизането им в пленарна зала. Благодаря ви. Gracias. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Първата Доклад е на Викстром «Статистика на общността за миграцията и международната закрила». По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 492 гласа за, 109 против, 38 въздържали се. Парламентът е, по този начин приключи първо четене. Вторият доклад е, е на Розиер, на госпожа Тайсен поиска да вземе думата преди да преминем към гласуването. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, комисията подкрепя препоръката към Европейския парламент да се даде съгласие за присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт. По същество обаче позицията на комисията е различна от позицията на съвета и Европейския парламент по отношение на възможността на всички държави членки да се присъединят към Женевския акт с оглед изключителната компетентност на Европейския съюз по този въпрос. Комисията по изключение е готова да се съгласи, че в този конкретен случай седемте държави членки, които са страни по Лисабонския договор отдавна, могат да бъдат авторизирани да се присъединят към Женевския акт в интерес на Европейския съюз. В този смисъл искам да се позова на изказването на комисията по този въпрос, който беше представен на съвета и на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря ви, госпожо Тайсен. Преминаваме към поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следващия доклад също е на Розиер. Поименно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се сега декларацията на комисията с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Парламентът приключи първото четене. Докладът на Радош. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада Форенза. Поименно гласуване. Госпожа Форенца поиска думата. Имате. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, колко е важна тази препоръка, защото става дума за производство на зехтин. Много важен е, сектор в економиките на всички южни държави, в частност на Италия. Е, зехтинът е много важен продукт, който се изнася в целия Европейски съюз. Сектора беше много тежко засегнат от е, сушата, от е, измръзвания Парламентът трябва да гарантира, че Европейския съюз ще продължи да подпомага производството на зехтин. Искам да изразя съжаление от забавенето, от предаването на досието на парламента и от късното представяне на информация. Затова призовавам съвета и комисията да информират по адекватен начин на Европейския парламент относно всички решения във връзка с член 4. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Докладът на Тарант. Госпожа, господин Тарант е, има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, знам, че е, мразите да се изказват докладчиците, които смущават гладкото гласуване, но днес е, съм задължен да изразя дилемите, пред които сме изправени. Знаем и израелската е, шега, колко пъти се е, смее полицията, когато кажеш виц. В този мандат обаче имаме 8 назначения в, назначения в Сметната палата, с изключение на Република Ирландия, всички други са политически назначения. Мога да подчертая, че все повече това се случва в, източноевропейските държави, членки Естония, Финландия, Унгария, са в това число. Трябва да кажа, че политиците не са способни да извършват такава професионална работа. Точно обратното, госпожа Малетич има много добри а, а, документи, които е, я поставят предоставят два позиция за аудитор. Въпреки това, държавите членки е, избират кандидатите по непрозрачен начин. Искам да се обърна към държавите членки, накрая да се слушат в гласа на парламента и да се предложат двама кандидати, които да постигнат е, баланс на половете, да се следва ирландския е, пример за, с публичен конкурс за подбор на кандидатите с, в духа на член 255 от нашите европейски договори. Уважаеми колеги, трябва да преосмислим дали наистина наистина имаме нужда от членове на Сметната палата от всички държави членки. Толкова много ли неща трябва да се аудитират? Не може ли да се а, избират 14 аудитори, а, които след това ротационно да се заместят от други 14? Мисля, че така по-малко ще има а, а, недоволни хора, които да разрушават бастили, а, замъци и така нататък. това подкрепям това, което казва докладчика, но нека да видим процеса в Румъния, в Унгария, Сърбия, мисля, че там не се достигна до стандартите, които се изискват в Европейския съюз. И наистина полицая се смее само веднъж, когато му кажеш майтап. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към тайно гласуване. Cerramos la votación. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Информе Таран. Втори доклад на Тарант. Назначаване на член на Сметната палата. Да. I would just like to remind... Само искам да припомня на моите колеги, че днес гласуваме по обичая на процедури. Тази е изключително идеологическа реч не би трябвало да бъде чута от този парламент. Благодаря ви. за мен решение по същество. Благодаря ви. Моля, гласувайте. Отново тайно гласуване. Става дума за назначаване на член на Сметната палата Ивана Малетич. Прекратете гласуването. Приема се. Информе Росиер. Доклада Розиер. Поименно гласуване. Изменение 155. Прекратете гласуването. Приема се. Декларация на комисията. Изменение 156. Сдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Парламентът приключи първото четене. Доклада Клинц по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да. Апробадо. Приема се. Давате ли ми думата? Мога ли да взема думата? Скъпи колеги, след а, почти 15 години а, аз ще се отегля от а, парламента. След 15 години. Това са моите последни два доклада като докладчик. Работата с вас ми показа, че този парламент е в състояние да намери консенсус и да построи мостове за разлика от много национални парламенти, където нещата се губят в политически върби. Искам да а, апелирам към всички да не отстъпват а, в борбата за повече Европа, тъй като аз няма да се кандидатирам за следващия парламент. А, Европа донес, Европейския съюз донесе на Европа мир и а, благоденствие. Дължим на нашите деца това е европейския проект да не се провали. Европа да остане обединена. Европа е нашето бъдеще. Нямаме друго. Благодаря ви. Gracias, señor ponente. Благодаря ви, господин докладчик. С това приключи първото четене в Европейския парламент. Отново доклад на Клинц по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Доклад Саймън. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Така, парламентът приключи първо четене. Отново доклад на Саймън. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Доклада на Хакмарка. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Хакмарк, иска думата. Също като господин Клинц искам да кажа, много благодаря а, за тези прекрасни 15 години, фантастични приятели от всички граници, независимо национални или политически. Искам да подчертая, че тук имаме възможност да направим Европа по-силна, със свободно общество, отворено за всички хора силна Европа в глобалния контекст, в световен контекст. Т.е. трябва да имаме Сътрудничество в Европейския съюз е едно удивително явление. Може би някой път имаме различни мнения, но хубавото е, че имаме обща цел и обща задача. Затова благодаря на всички за фантастичните 15 години. Това са последните ми два доклада, които се надявам да допринесат за по-стабилна Европа. Благодаря. Muchas gracias. Благодаря ви по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Така парламентът приключи първо четене. Отново доклад на Хокмар, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. По този начин парламентът приключи първо четене. Докладът на Фернандес. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложението на комисията по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене доклада Карас Берес. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Госпожа Берес поиска думата. Благодаря, господин председател. А, има още един доклад, но както колегата Клинц и Хохмарка след 25 години в парламента, това ще бъде последният ми доклад. Искам да благодаря на всички ви, с унези от вас, с които водихме битки, с които работихме заедно, на унези от вас, с които постигнахме европейска позиция. Благодаря на преводачите, на всички служители на Европейския парламент. Искам да кажа, че напускам Европейския парламент, който е един напълно променен парламент. Европа се е променила, светът се е променил. Този парламент се превърна в истински парламент на гражданите. Винаги казваме, че често се вслушваме в лобито, но има и осмоза с гражданите, които са убедени, че Европа е тяхното бъдеще. Европейския парламент е демократичен на гражданите. Нека да го запазим такъв. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо Берес. Доклад Карас Берес. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Също доклад Карас Берес. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Доклад Фербер. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Още един доклад на Фербер. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладът на Калвет Шамбон. Господин Калвет е, поиска думата. А, извинете, госпожа Лопес Бермехо поиска думата. Благодаря, господин председател. Съгласно член 59, е, е, едно искам да поискам поименно гласуване за измененията, преди да се стигне до временното изменение. Така се примахват е, дискриминационните изключения в прилагането на директивата. По този начин ще постигнем защита на всички работници и най-вече на онези, е, които се намират е, в особено несигурна ситуация, като домашните работници и моряците. Надявам се да се съгласите да процедирам по този начин. Господин Калвет Шамбон има думата. Благодаря, господин председател. Като уважавам добрите намерения, може би изподеляйки мнението, които са в основата на това искане, трябва да кажа, че има изключения, които нямаше как да избегна, които обаче не споделям. Благодарение но за доброто на парламентарната работа, за един доклад, който включва много повече. Искам да се запази равновесието, което беше трудно да бъде постигнато по време на преговорите. Така че ви моля да не се приема това искане и да гласуваме текста без да го засягаме. Благодаря ви, господин Калвет. По именно гласуване първо на изменението на искането на госпожа Бермехо Лопес. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. В такъв случай преминаваме към гласуване изменение 134 по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се декларация на комисията с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се парламентът. По този начин приключи първо четене. Господин Калвета поиска думата. За 30 секунди имате. Estoy sufriendo un sabotaje. Да, изглежда има саботаж. По-малко от 30 секунди. Искам да се възползвам от това, че това е последния текст по време на настоящия мандат, тъй като ви обещавам да се върна. Искам да благодаря на целия парламент, на всички, които са били за или против. Искам да благодаря на целия ми екип на румънското председателство, на госпожа Тайсен, които дадоха своята дал за изграждането на социална Европа. Този текст ще бъде един много приятен спомен от престоя ми тук в Европейската институция. Сега преминаваме доклада Ленър с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение Приема се. Парламентът е, приключи първо четене. Докладът на Мато. Господин Мато поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря, че имахме три години работа по този въпрос, 100 е, заседания, беше постигнат съгласие по 30 регламента, за това искам да ви помоля да гласувате за, защото не беше лесно да се постигне споразумение, но все пак постигнахме значителен консенсус. Благодаря. Ja, voorzitter. Eh, ik beroep me op eh, artikel 59, lid 3 van het reglement. Що се отнася до член 59, параграф 13 в регламента, мисля, че е абсолютно необходимо да се върнем към предложението на комисията, приложение 5, част 1. Аз нося облеклото на холандския рибар. Ако приемем това предложение, ще извием врата на а, семействата, които а, са, а, се изхранват чрез риболов на дребно. А, това е невъзможно за а, бъдещите поколения. Ние просто им извиваме ръцете. Трябва да гласуваме отделно за измененията в, в този смисъл. Искам а, колеги да станат прави. Да, само ли свеше лодката? 38.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

Господин Жадо. Уважаеми колеги, невероятно е, че след като го проглушихме хората, да казваме, че това е за а, унези, които извършват а, дребен риболов а, и сега Искам парламентът да изпълни обещанията си, за да се запази екосистемата за древните рибари в цяла Европа и срещу индустриалния риболов. Сеньор Мато. Господин Мато. Искам да кажа, че аз съм против искането на господин Вандален по проста причина. Това, което той иска с изменението е да остане без ефект споразумението, което беше постигнато с мнозинството на този парламент да се забрани риболова чрез използване на електрически уреди. Така че ви моля да гласувате против предложението на господин Ван Дален. Нека да гласуваме предложението на господин Ван Дален с дигане ръка. Моля, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към гласуването. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Доклад на Левандовски. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. доклад е, на госпожа Гресле. Изменения 1, 4, 7, 110, 114, 140. Вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 111 изменение за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 112. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 113, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 141 отпада. Гласуваме предложението на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Доклада на поспишил, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Грапини. Стигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се изменения 62-71. По именно гласуване предложението на комисията. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладът на Мамикес по именно гласуване. Изменение 42. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се парламентът приключи. По този начин първо четене давам думата на господин Мамикенс за две минути. Благодаря ви, уважаеми колеги. Искам да наблега на, на голямото значение на регламента, който Е... Днес стотици животи на нашите граждани, европейци, щяха да могат да да бъдат опазени, ако имахме по-строги разпоредби за продажбата на прекурсори. Сега най-накрая взехме необходимите мерки. Документа беше прият с 100% от гласовете в комисията, либо голяма подкрепа за резултата от нашата работа. Искам да благодаря на докладчицата в Сянка за конструктивното сътрудничество. Благодаря на всички, които участваха. Muchas gracias. Благодаря. Докладът на господин Месерикс е изменение 77 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 78 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладът Ленърс по именно гласуване. Изменение 326. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладът на МЕЛО. Изменение 312 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладът е, Кенге. Изменение 69 по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Парламентът приключи първо четене. Докладчикът поиска думата. Има думата докладчикът. Благодаря, господин председател. С приемането на този регламент придобиваме един допълнителен инструмент в миграционната политика. Благодаря на докладчиците в Сянка, които ме последваха в тази инициатива, показаха отговорно поведение и успешно приехме регламента. Надявам се в следващия парламент да мога да се върна, да съм член отново и да продължа работата, която извърших в настоящия мандат на парламента с голям набор от отговорности. Благодаря. Благодаря ви много. Следващия доклад, последния доклад, който ще гласуваме, госпожа Тун има думата за две минути. Е, Благодаря ви. Уважаеми приятели, колеги, няма да казвам с Богом, продължавам да се боря, ще се боря за силен Европейски съюз и следователно искам да ви помоля да гласувате за този доклад, който стои пред нас, защото това ще защити хората, хиляди европейци от смърт по време на пътно-транспортни происшествия. Ще спаси и много хора от сериозни телесни повреди. Това ще система, която ще помогне на европейците. Благодаря ви за подкрепата за тази система, която ще се инсталира в новите превозни средства, което ще допринесе за безопасността по пътищата. Не само за шофьорите и пътниците, а най-вече за уязвимите ползватели на пътната инфраструктура. Мисля за а, пешеходците, а, велосипедистите и така нататък. И последно изречение. Безопасността на пътя е само един от многото примери за това как Европейския съюз помага за спасяване на човешки живот. Чрез по-добро сътрудничество, по-добра безопасност по пътищата, това е един осезаем пример как европейците подобряват своята безопасност в ежедневието си. А онези, които искат да напуснат Европейския съюз, те ще разберат, че след като ще разберат какви са последиците едва след като това стане. Ние се гордеем с всичко, което сме постигнали. Благодаря ви. Благодаря ви. Гласуваме изменение 110 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Декларация на комисията, изменение 111, вдигане на ръка, кой е за, против, въздържали се, приема се. Парламентът приключи първо четене. Благодаря ви, дами и господа.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 Преминаваме към обясненията на ВОТ. Господин Мешерсмит е, има думата. Докладът е, на Розиер защита на лицата, съобщаващи за нарушение на правото на Съюза. Господин Месершмет има думата. Благодаря, господин председател. Имаме един пазар с 500 милиона потребители – Няма да можем да постигнем растеж и сигурност, ако всички държави не прилагат в еднаква степен правилата. Многократно в моята комисия съм бил докладчик по теми, свързани с това как държавите членки прилагат правилата. Непрекъснато трябва да обръщаме внимание на това как някои държави и членки протакат нещата а, и отнема много време, докато правилата бъдат приложени. Но това всъщност е много важно, за да може вътрешния пазар да работи. Благодаря. Госпожа Шойдрова има думата. Дякую за отделени слова. Много ви благодаря. Уважаеми колеги, реших да гласувам за в подкрепа на тази директива, защото целта е важна. А тя е да се защитят онези, които са осъзнали, че правата им а, са нарушени в Европейския съюз и съответно са подали сигнал в тази връзка. В обществен интерес е да се даде такава възможност на хората и трябва да се предостави защита на онези, които подават сигнали, за да не бъдат обект на отмъщение, на вендета. Може обаче да се получат а, а, легитимни конфликти на интереси по отношение на а, работодателите. Затова работодателите трябва да имат възможност да създадат вътрешен а, процес, по който работниците да кажат, че правата им са нарушени. Нека да не осложняваме обаче твърде много живота на малките и средните предприятия. Съгласна съм също така и с факта, че служителите трябва да използват първо вътрешния процес, след като това да подадат сигнал. Благодаря ви много. Господин Жулевски. Panie przewodniczący, nie zabierałbym dzisiaj głosu, nie, gdyby nie wczoraj. Господин председател, нямаше да взема думата, ако не беше вчерашния дебат. Това, което ме притесни, е а, омалуважаването на тази директива от а, екстремистките сили, които искат да направят така, че много от действащите лица на пазара да останат безнаказани борбата срещу така а, също подаващите фалшиви сигнали също е важна, защото има хора, които без всякаква причина отправят нападки към фирми и физически лица и нерядко това води до фалит на предприятията. Благодаря. Господин Морел. Nous revenons de, de loin. Le... Европейският парламент изготви доста добър текст за защита на лицата, подаващи сигнали. Но не трябва да го лишаваме от съдържанието. Имаше такива опити, но те се оказаха неуспешни. Например, искането първо да се съобщи за нарушението на ръководителите след това да се обърне към външни а, фактори. Освен това бяха предпреди мерки за пазване а, на а, служебната тайна. Виждаме какво стана с а, Жулиан Асанж. Той наруши а, принципите но показа, че има престъпни действия, които са извършени по време на войната в Ирак. Благодаря. Господин Мамикен си има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нарушенията на европейското право е един елемент, който използват антиевропейците, за да подсилват фрустрацията и бесилието, което някой път европейците изписва, изпитват спрямо институциите. И политиците се опитват да използват ам, недостатъците в европейското законодателство. Но всъщност ние трябва да преодолеем тези слабости и да дадем всъщност властта в ръцете на европейските граждани. Ако искаме те да са по-ангажирани, да участват по-активно в европейската политика, трябва да им дадем инструментите за тази цел. Затова ние, застъпниците за силна и интегрирана Европа, трябва да поемем водачеството в тази борба. Лошото администриране може да се прояви в много форми, например трудовоправните отношения, свързаните с европейските средства злоупотреби и някой път лицето, което подава сигнал, трябва да се ползва с гаранции. За това гласувах за, уважаеми колеги. Благодаря. Господин Варант, благодаря в един момент осъзнаваш, че си един от най-дългосрочните служители в тази тази камера, в този парламент. Помням, спомням си едно време един германски подаващ сигнал срещу анти срещу компетентните органи, които се борят с измамите. Спомням си и други дела, които са свързани с комисията. В някои случаи не се използва и двойното счетоводство обаче се уволнява човека, който е подал сигнала. Защо става така? Защото организациите защитават своята позиция. Това е, не, не въжи единствено за институциите в Брюксел, а за всякакви институции. Мисля, че това обаче се влушава от това, че някой път хората имат религиозна вяра в европейския проект и че това оправдава смълчаването на проблемите и на а, злопотребите, които се случват. Благодаря, госпожа Руанен Лернер. Господин председател, благодаря. Когато става дума за нарушения, злоупотреба, укриване на данъци, на средства и други престъпления, във всички тези случаи са необходими сигнали, за да можем да се обърнем към проблема. Ако подаващите сигнали могат да разчитат на точна процедура, няма да имаме проблеми. Знаем, че нарушенията нанасят големи вреди на обществения интерес, на фирмите и на обще... общността. Хубаво би било, ако подаващите сигнали в рамките на организацията от една организация могат да се вклю... свържат директно с компетентните органи и те да бъдат защитени от уволнени. Тази закрила трябва да бъде уредена поне в минимален размер. Има държави членки, в които няма законодателство в тази връзка. Затова ми се иска тази директива да бъде приложена бързо във всички държави членки. Господин Пончак, да го взема и той. Не.